Okay. Philip, we start. Ако обичате да започваме. So, listen now. I will speak Swedish. Uh, två Лондон. Добро утро на всички. Две съобщения. Госпожа Панетополос първо. Мисля, че трябва да се спрем на документа на Комисията за заедостта. Ще се занимавам ли с това или не? Няколко пъти попитах, нямам отговор. Последният отговор искам да го получа сега, най-накрая. Как може да се обясни, че при гласуването за директивата за работното време в транспорта има един глас повече. Е, с един глас повече, отколкото присъстващите. До сега не получиха отговор на това от вас. Благодаря. Секретариатът ми каза, че не сме го видяли това. Изпратете това на секретарията. Той ще ви отговори. И така. Две съобщения първото. Как изглежда ситуацията с директивата за мобилността на пациентите? Аз и председателят на комисията за вътрешен пазар използваме правило 47 и го подкрепяме за засилено сътрудничество. Става дума за гласуване на параграфи 6 до 9, али не 6 до 9, с Галиоти и с тримата председатели последната седмица се срещнах и разговарях, но правилото 47 казва, че в край на краищата председателят на ръководната комисия решава за какво ще се гласува. И господин Талоски не искаше да следва това правило, както виждаме, а той иска да се гласува и за нашите изменения. Но намерихме компромис и то е да има възможност за нас, за нашата комисия, да включиме нашите изменения паралелно в пленарна зала. Днес ще гласуваме. Господин Олски ми съобщи, че 6 от нашите изменения няма да бъдат гласувани. А за другите той е съгласен да се гласуват секретарията трябва да проучи този въпрос и да види дали има големи разлики. И след това ще обсъдим това тук и ще съберем евентуално 40 подписа. Ще поддържаме контакт и ще ви видим на тази основа да можем да подадем нашите изменения зависи от становището на комисията. Това е, са, това е положението на нещата. Днеска ще се гласува, след това ще се проведе анализ и ще говорим още веднъж за това и ще се радвам, ако а, предложенията, които внесем, бъдат под, се подпишат. Това е първото съобщение от мен. Второто съобщение, както вчера бе обявено, започваме с становището на госпожа Ламберт. след това Кремерс и още веднъж Ламберт и след това както е предвидено в дневния ред. Съгласни ли сте да започваме? Така, започваме с госпожа Ламберт. Компромиса. Който е за? Против? въздържали се, приема се. Отпада изменение 2 на докладчицата, компромис Б, който е за да гласува. Против, въздържали се, приема се. Компромис С, да, за. Против, въздържали се, приема се. С това отпадат изменения 8, 7 и 9. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се отпадат с това изменение 10 и 10. Кой е за изменение 11? Против, въздържали се, 11 се приема. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Отпадат изменения 3 и 4. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Така отпадат редица изменения. Преминаваме към крайното гласуване. По електронен начин гласуваме. Който е за да си дигне да... Който е за да покаже това. Двама нямат карта със себе си или не са бързи достатъчно. Служете си картата. Omröstningen avslutad. Е и така, край на гласуването. Тридесет и четири подадени гласове, 33 за, един против, няма въздържали се. Поздравление, госпожа Ламберт. Сега, господин Кремърс. Става дума за всички приложения на господин Кремерс. Компромис А, който е за. Против. Въздържали се. Приема се. И така. Отпада изменение 4. 2 и 3 са приети. И изменение 1. Втората част на едно е оттеглена. Гласуваме за първата част. Който е за, против, въздържали се, приема се. Така, директно окончателно гласуване по същия начин, както преди го правим. Моля, гласувайте. Така всички гласуваха ли? Госпо... Всички гласуваха ли? Който няма карта със себе си, да си дигне ръката да си дигне ръката така, както иска да гласува. Господин Пенеда, трудно е, нали? Нещо не работи. Приключваме гласуването. И така, край на гласуването. 38 подадени гласове, 37 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления, господин Кремерс. С това преминаваме към доклада на госпожа Ламберт за активното приобщаване. Изменение 33, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за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 против. Да, малка е разликата и трябва да проверим. Гласуваме по електронен път 46. Моля, гласуйте. Край на гласуването. Резултатът 38 подадени гласове, 18 против, 20, 18 е, за, 20 против не се приема. Гласуваме 48 за, против, въздържали се, не се приема. 47 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 49 за. против, въздържали се, приема се 50 за, против, въздържали се, приема се 52 за и 54 против, въздържали се, приема се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 responsibilities за, против, въздържали се не се приема. 67 за, против. Мисля, че още веднъж по електронен начин трябва да гласуваме. 67, моля, гласувайте. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Край на гласуването. 19 на 19 отхвърля се. Изменение 68 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за против, въздържали се, приема се 72 за. Седемдесет и две за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и три за. Против, въздържали се, приема се. Седемдесет и четири за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 против, въздържали се, приема се 86 за, против, въздържали се, приема се компромис С за, против, въздържали се, приема се 8... отпадат всички изменения до 87, гласуваме 87 за, против, въздържали се, не се приема. Компромис Д за, против,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 против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, не се приема. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към съображение 12. Приема се, приема се 13 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 14 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 15 за. Против. Въздържали се. Не се приемат. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за против, въздържали се, не се приема. 18 за, против, въздържали се, не се приема. 19 за, против, въздържали се, приема се 20 за, против. Още веднъж, още веднъж 20 за. Кой е за 20? Против. Въздържали се трябва да проверим. Моля, гласувайте 20. Всички гласуваха ли? Тогава край на гласуването. Резултатът е 41 подадени гласове, 21 за, 19 против.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 въздържали се, приема се 20, 30 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се Председателя пита дали трябва да положим сега с гласуването. Съгласува го с другите. Колеги, забележка 2 за, против, въздържали се. Забележка 3 за, против. Можем ли целите в блок, амблок да ги гласуваме? Всичките. За, въздържали се, против, приемат се. Окончателно електронно гласуване. Започваме гласуването. Електронно гласуване. Всички гласуваха ли? Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Резултатът е подадени 42 гласа, 25 за, 5 против, 15 въздържали се. Поздравявам ви, госпожо Ламберт. Преминаваме към доклада на господин Силва Пенеде за обновената социална програма. Започваме. Не знам коя страница е при вас, аз виждам при мен коя страница е. Okay. Okay. И така, 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 отпада, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Какъв е проблема? Какво става? Вътрешни проблеми. Продължаваме. Гласуваме 65 за. Втората част е оттеглена. Гласуваме първата част за. 65 първа част за. Против, въздържали се, приема се. 66 за. Против, въздържали се, приема се. Женската комисия, да. Против,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 против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 78 за. Против. Въздържали се не се приема. Екон 2 за. Против. Въздържали се приема се. 79 за. Въздържали се. Приема се. Компромис С. Против. Мисля, че се приема, но още веднъж нека да проверим електронно гласуване на компромис С. Начало на гласуването. Край на гласуването. И така. Резултатът е 21 гласа за, 19 против, приема се следователно. 80-81 отпадат, 82 за, против, въздържали се, не се приема. 83 за, против, въздържали се, приема се. Комисията за жените е, за против въздържали се не се приема 84 за против въздържали се приема се Екон 7 с устно изменение за против въздържали се приема се компромис Д за против въздържали се, приема се. 6 и 8 отпадат. Гласуваме NV2 за. Против. Въздържали се, приема се. NV3 за. Против. Въздържали се, приема се. NV6 за. Против въздържали се, не се приема. Комисия за жените 20 за против, въздържали се, приема се. 85 за, две части има, първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, не се приема. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, не се приема. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по култура за, против, малка е разликата, гласуваме електронно. Култура 2. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 22 гласа за, 18 против, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, не се приема. 104 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Йот от за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Комисия за жените 22 за. Въздържали се. Против въздържали се не се приема. 113 за. Против въздържали се. Приема се. Той 13 за. Против въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 18. Е Гласуваме за. Против. Въздържали се. Не се приема. 121 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 124 за против, въздържали се, не се приема. 125 за, против, въздържали се, не се приема. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, не се приема. 129 за, против, въздържали се не се приема. 130 за, против, въздържали се не се приема. 132 за, да против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, не се приема. 136 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. С това отпада предложението на комисията за жените, компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, не се приема. 142 за, против, въздържали се, не се приема. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, не се приема. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 148 на две части. Първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. 149 за, против, въздържали се, не се приема. 150 за, Забелязах едно малко нещо език, от езиков характер на 1.4.8. На английски пише на економичният статут, а трябва да е на економическият статут на английски. Не знам как е в другите езици, но това трябва да се провери евентуално. 150. 150 я гласа. Добре да гласуваме 150 за, против, въздържали се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 152, но само първа част. Втората част е оттеглена. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, не се приема. 155 за. Тук гласуваме само първа част, пак за, против, въздържали се, приема се 156 за. Против, въздържали се, приема се. 157 за против, въздържали се, не се приема. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, не се приема. 160 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, не се приема. 163 за, против, въздържали се, не се приема. 164 за, две части са. Първа част гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против,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 170 за, против, въздържали се, не се приема. 169 за, против, въздържали се, не приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, не се приема. 172 за, против, въздържали се, не се приема. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 е отеглено. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се 179 за, против, и, въздържали се, приема се 180 за, против, въздържали се, приема се 181 за, против, въздържали се, приема се 182 за, против, въздържали се, приема се 183 за, 182 вече го приехме. Проверка искате? Добре. Проверяваме 182. Моля гласувайте. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 24 за, 15 против, приема се. 183 гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Комисия за жените с 5 за, против, въздържали се, не се приема. Компромис Ку за, против, въздържали се, приема се. 187 за, 187 гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 188 е отеглено. 189 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. 191 за. Против въздържали се, не се приема. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се 196 отпада, 195 за, против, въздържали се, не се приема. 197 за, против, въздържали се, не се приема. 198 за, против, въздържали се, не се приема. Едно за,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, не се приема. 32 за, против, въздържали се, не се приема. 33 за, против, въздържали се, не се приема. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Не се приема. НВЦ за. Против. Въздържали се. Не се приема. 35 за. Против въздържали се, не се приема. 36 за, против. Проверка. 36. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 22 мазама, 17 против, 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против. Господин Лиде, извинете, господин председател, имаше грешка в превода. Вие ни казахте да гласуваме 38 а пък всъщност имате предвид 37. Може ли да повторим гласуването? Да, беше 37. Гласуваме още веднъж 37 за. Против. Въздържали се. Не се приема. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Д от Комисията за жените за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 40 подадени гласове, 38 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления за господин Силва Панеда. Благодаря. Надявам се, че докладчика ще ме прости, тъй като не съм го питал, но говорих с Стивен Хюс и доколкото разбирам, този доклад ще бъде гласуван на пленарно без дебат. Това е важен въпрос. Знам, че дневният ред за май е много натоварен, но ако докладчика и колегите са съгласни, ако вие сте съгласен, може ли да поискаме един кратък дебат по този въпрос, тъй като той е доста важен? Винаги може да искаме. Въпросът какво решение ще вземат политическите групи. Може да обсъди този въпрос на заседание на политическите групи. Аз ще ви подкрепя това отношение. Благодаря. Добре, продължаваме. Госпожа Штаунер. Доклада за фонда за глобализация. 8 е отеглено. 39 за. Против въздържали се, не се приема. 37 е оттеглено. 38 за, против, въздържали се, не се приема. 39 е оттеглено, 40 за, против, въздържали се, не се приема. 41 за, против, въздържали се, не се приема. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, не се приема. 11 е отеглено, 42 за, против, въздържали се, не се приема. 2 е за, против, въздържали се, не се е, не се приема. 12, 13, 13 е оттеглено, 2 от ЕКОН гласуваме за, против, въздържали се, не се приема. 14 и 15 са оттеглени, 16 за. Против, въздържали се, не се приема. 17 е оттеглено, 18 гласуваме за. Против, въздържали се, не се приема. 19, 20, 21 са оттеглени. 43 за, против, въздържали се, не се приема. 22 оттеглено, 23 за, против, въздържали се, не се приема. 44 за, против, въздържали се, не се приема. 24 за, против, въздържали се, не се приема. 45 за, против, въздържали се, не се приема. 25 е отеглено, 46 за, против, въздържали се, не се приема. 26 за, против, въздържали се, не се приема. 3 на Екон за, против, въздържали се, не се приема. 47 за, против, въздържали се, не се приема. 48 за, против, въздържали се, не се приема. 27 е отеглено, 49 за, против, въздържали се, не се приема. 50 за, против, въздържали се, не се приема. 28 е оттеглено, 40 на Реги за, против, въздържали се, не се приема. 51 е оттеглено, 4 на Екон за, против, въздържали се. Не се приема. 29 за, против, въздържали се, не се приема. 30 за, против, въздържали се, не се приема. 31 за, против, въздържали се, не се приема. 32 за, против, въздържали се, не се приема. Едно е оттеглено, едно на реги за, против, въздържали се, не се приема. 33 за, против, въздържали се, не се приема. 34 за, против, въздържали се, не се приема. 2 и 3 са оттеглени, 4 за и 4 и 35 заедно гласуваме, за, против, въздържали се, не се приемат, 5 е оттеглено, 36 за, против, въздържали се, не се приема, 6 и 7 са оттеглени. Гласуваме за целия доклад. Окончателно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Резултатът е 23 за, 11 против, 2, 3 се въздържали. Поздравление на докладчицата Габриеля Штаунер. Поздравление на комисията. още малко. Още малко. Госпожа Штаунер. Още една точка, по която може да помислите. Ние сега в трилог със съвета обсъдихме това и тъй като гласувахте против, трябва да представляваме позицията на комисията в трилога. Аз се радвам, ако поемете това. Но естествено трябва да защитавате позицията на комисията. Аз като председател присъствам също. Госпожа Штаунер. Благодаря за това, че първо ме поздравихте и след това за това, че ме получихте. Тези получвания не са ми нужни, аз сама мога да помисля какво правя. Може да изходите от това, че знам какво правя и какво ще направя. Говоря съвсем сериозно. Вие си решавате. Ако не сте съгласна с нашата позиция, мога да ви разбера. Зачитам мнението ви. Но по време на триалога трябва да защитавате позицията на комисията. Затова и зададох въпроса. Помислете си. Така, разглеждаме, гласуваме доклада на Джамила Бадера за сигурност и здраво опазване на жените. Имате думата. Благодаря. Господин председател, искам само да ви, да ви кажа, че по изменение 40 се внася устно изменение от госпожа Штаунер.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 изменение на госпожа Шталнер. Благодаря, господин председател. При 40 се, се съгласувах с докладчицата, дискутирахме вчера. Става дума за разпределението на седмиците преди и след раждането. В, при моето изменение аз предпочитам текста да го направим до максимум 6 седмици преди раждането. Точка а останалата част и така се договорихме да бъде задраскана. По този начин да гласуваме на този, за този текст. Добре. Госпожа Мадейра, съгласна ли с това? Госпожа Штаунер, може ли да потвърдите, че оттегляте цялата последна част след макс, максимално 6 седмици преди раждането?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 Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9 и 49 имат един същ текст за. Против. Въздържали се. Приемат се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за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 При либералите не е ясно какво става. Още веднъж гласуваме 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, не се приема. 16 и 17 са оттеглени, 18 против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21. С устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Мадейра. Господин председател, не дадохте думата за устното изменение – това означава гласуване в полза на 21. Със съответната промяна, може би всъщност има грешка в списъка за гласуване. Да, аз казах, с устно изменение. В случай нека да гласуваме за 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Успяха ли всички да гласуват? Край на гласуването. 29 за, 3 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление, госпожа Медейра. Събуди се като чу думата. Okej. Okay. Nu har vi FN... Eh, Сега преминаваме към конвенцията на ОНЕ. Госпожа Желева е докладчик. Както виждате, тя е отеглила всички изменения. Така че гласуваме по законодателното предложение, което е имало изменения, но те са оттеглени, така че електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И така, 33 за, нито един против, един въздържал се. Поздравление, госпожо Желева. Що се отнася до протокола, по същия начин ще гласуваме законодателното предложение. Отварям гласуването. Успяха ли всички да гласуват? Край на гласуването. 33 за, 1 против, няма въздържали се. Преминаваме към резолюцията. Изменение 3 за, Против. Отхвърля се. 4. С устно изменение. Промяна на датата. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, приема се 11 за, против, отхвърля, приема се 12 за, против, въздържали се, отхвърля се Параграф 7. Е- Както виждам за параграф 7 имаме устно изменение. Текстът е в вашите папки. Гласуваме по него. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се.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 2 за, против, въздържали се, приема се. След това имаме точка 9b с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по резолюцията. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 подадени гласа, 32 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление на докладчика за всички тези документи. С което стигаме до края на гласуването. Филип. Съвсем накратко, господин председател. Мисля, че има едно, още едно заседание след още две седмици. Аз лично няма да мога да бъда там. Мисля, че и колегата ми един няма да може да бъде там, но за мен това е последното ми заседание. Така че преди всички да изчезнат, искам да благодаря на председателя, на секретарията, на панела и на всички колеги преди всичко за тяхната помощ, за чудесните работни отношения, сътрудничество, за това, че от време на време се съгласявахте с мен, но дали сте съгласни или не, благодаря ви за това, че винаги ми слушахте. Аз също трябва да кажа благодаря. Аз ще бъда тук на 16 и тогава ще бъде моето последно заседание с тази комисия. Не винаги се съгласявахме по политически въпроси, но имахме много открити отношения, всички ние и искам наистина и аз да ви благодаря. Това беше наистина много полезно, вие помагахте много и работата вървеше в едно много добро настроение и вие много допринесохте за тази добра атмосфера в тази комисия. Стиван. Да, както каза колегата, аз също няма да мога да бъда тук, така че искам да повторя казаното от него. С изключение на това, че благодаря на вас за това, че обикновено се съгласявахте с мен. Аз също исках да кажа, че наистина беше хубаво такъв е, дълъг период, почти 10 години, да бъдем да работим заедно. Желая много щастливо пенсиониране. Сигурен, че, сигурен съм, че ще му липсвате на Стивен, казва председателя. Окей. Okay. И така, имаме още една точка от дневния ред. Касае Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става въпрос за фонда за глобализация. Тук е поступило искане от испанска компания – Кастилия и Леон и Арагон. Така че ще гласуваме на 16. ти Госпожа Стаунер е докладчик, сега ще го обсъждаме. Става дума за заявление от испанското правителство, Кастилия Регон. Също имаме едно заявление от комисията за техническа помощ. Можем да ги обединим. В предпоследната седмица имахме един предварителен разговор с докладчиците в Сянка. Формулирахме няколко въпроса. Може би комисията може още сега да ни отговори на въпросите. Не знам дали е в състояние. Няма какво ново да добавя. Може би комисията може да се спре на техническите въпроси, но тъй като са тук, може би да отговорят и на въпросите, които сме поставили на испанското правителство във връзка с финансова помощ от фонда за подпомагане на глобализацията. Става дума за автомобилната промишленост, за поддоставчиците на автомобилните фирми, производители. Това е голям проблем. Мога да си спомня за това. Още през декември беше подадено това заявление и през февруари беше повторено, тъй като става дума за финансиране на испанското правителство, които се оказаха възможни, а в началото не бяха възможни. Това са подробни въпроси, но важни и може би има нещо ново от преди две седмици, когато имахме последен път разговор. Благодаря. такъв случай ще направим следното. Ще направим това, което госпожа Ставанер ме моли. Първо ще дадем думата на комисията, преди да изслушаме депутатите. Знаете, че отговора ви е тук в писмен вид, но бих предпочел вие да ни кажете какво мислите за приложението му. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Няколко технически въпроси. А, наредбата предвижда 0,35% да се дадат за техническа помощ. Комисия за първи път прави такова предложение. Причината е че ние всички обединихме усилията си за да проведем това изследване, за да видим как е възможно, възможно най-бързо да се разпределят тези средства между тези, които имат нужда от тях. Сега през 2009 година 690 милиона евро е предложението, защото искаме да вземем мерки, които по друг начин не могат да бъдат финансирани. Става дума за следните дейности. Информационна работа на комисията, съгласно правилника, да се създаде уебсайт в интернет за фонда за приспособяване. Едновременно с това желание да допълниме работата и искаме този вебсайт да бъде интересен инструмент за информация на всички, които са засегнати и се интересуват от тази информация. Освен това, ние желаеме да отпечатаме плакати, които да разпопуляризира съществуването на такъв фонд за приспособяване към глобализацията. Искаме подкрепа от медиите. В центъра на нашето внимание са електронните медии. Скоро ще има среща на експерти. Имаме вече две групи сформирани. Във връзка с новият регламент. И искаме да се срещнем два пъти през тази година, за да разговаряме по регламента, по нови регламенти, да сме сигурни, че всички членове, които имат възможност е, да знаят, да се запознати с този фонд. Още сега искаме да започнем с една оценка как съгласно член 17 на регламента да приложим това. Затова започваме още през тази година, 2009 година, за да бъдем подготвени. Естествено, ние ще продължим да следим контрола, но подчертавам, че ние нямаме изискване към средства за 2009 година. До сега не сме поискали такива средства. Искам да обърна внимание на това, че имаме един доста обширен поглед и ще съобщиме това на бюджетните органи. Ще направим едно предложение, кое, което ще бъде значително по-малко от максимума, но по друг начин към тази днешна дата не е възможно. Да говоря ли по испанските въпроси? Добре. По този въпрос става дума за предложение който е подобен на предишните предложения, които вече са изследвани. И 182 уволнения има в автомобилната промишленост. Комисията осъзнава факта, че има проблеми с глобализацията тъй като загубваме пазарни дялове в трети страни. Ето защо комисията не се съмнява, че този испански въпрос, това запитване е предизвикано от статистиката и от данните, които вече познаваме. Това е именно броя на уволнените в автомобилната промишленост. Така че това, което са ни съобщили испанските органи е верно. Извинете, 180 уволнени в 12 фирми. Тоест, продукцията на автомобили и други а, двигатели и автомобили видове автомобили. Времето от 9 месеца е спазано, ние сме сигурни и затова сме готови да приемем това запитване, отговаря на всички въпроси относно дейностите, които са предвидени за уволнените. Става дума за пакет от мерки, за въвеждане на хората, да им се помогне, да се бъдат консултирани за намиране на ново работно место. 358 души са засегнати. Става дума за обучения от общ вид и също специални обучения. И това обучение се предлага възоснова основа на уволненията. Тук става дума за предоставянето на информационни материали и разширяване на личната квалификация, с която разполагат уволнените. Например, ако някой е работил в склад, има администрация, има логистика, той има компетентности в областта на администрирането и логистиката. Става дума за обвързване на определен брой сътрудници, които със своята квалификация имат възможност да бъдат интегрирани, когато тяхното обучение се чрез подобряване на квалификацията им. Това е възможно чрез различни европейски фондове. В край на краищата става дума за това да се предложат възможности за обучение, за да се станат възможни допълнителни мерки за активно търсене на ново работно место. 300 евро на месец ще се предоставят на всеки, за да може да се подкрепи интегрирането отново на тези лица на пазара на труда. Да, господин председател, този случай изглежда подобен на други случаи, които вече докладвахме. Няма нещо специално в този случай. Точно поради това комисията подкрепя да, да, и да бъде прият това предложение. Благодаря. Става дума за два, два въпроса. Имаме техническа страна, това е вебсайта. Предвидено е определена комисия за комисията, определена сума за комисията, за интернет страницата и вторият въпрос е специфичен испански въпрос. Откривам дискусията по двата въпроса. Пене да има думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с комисията. Нямам съмнение, че това е полезно начинание. Доколкото разбирам, комисията по бюджета вече е предоставила становището си по въпроса, тъй като тя носи най-голяма отговорност по въпроса и най-много правомощия. Ние очевидно имаме известни правомощия в това отношение, но по-голямата част от отговорностите се поемат от бюджетната комисия. Ние трябва да действаме колкото се може по-експедитивно. Затова предлагам да се приеме документа колкото се може по-бързо, без възражения. Благодаря. Благодаря, господин Пенеда, господин Ескобар. Благодаря, ще бъда кратък. Първо, искам да благодаря на колегата Габриел Штаунер. Знам, че тя е много способен човек и много сериозно подхожда към този въпрос. Аз съм запознат с положението в автомобилостроителната промишленост в Испания. То е доста трагично и сериозно. Падна сериозно търсенето. Фирмите трябва да извършват инвестиции, а заради проблемите с кредитите не могат да спазят някои от задълженията, които са поедни. Така че положението наистина е доста драматично. Става въпрос за дружества, които в повечето случаи са основни, ако не единственият местен работодател. Разгледах внимателно документацията. а също и допълнителната информация, предоставена от испанските власти. Доколкото виждам, бюджетната комисия няма никакво възражение, може да раде зелена светлина на трансфера. Така че, господин председател, може би да напишем писмото колкото се може по-бързо и всичко да приключи незабавно. Благодаря. Благодаря, господин Котини. Напълно съм съгласен с господин Пенеда и неговите предложения. Съгласен съм с това, което той каза. Госпожа Штаунер, искате ли да приключите дискусията? Да, благодаря за изказванията. Обръщам внимание само, че техническата помощ за 2009 година – а, поне колегата от комисията знае, че това трябва да е наша грижа. Парите да отидат изцяло за работниците и работничките, а не да се дава голяма сума на комисията. Аз имам опасение, че ако се финансира интернет страница, която вече има, Фонда го има от 2007 година и 2008 функционира, т.е. интернет страницата я има. Сега внезапно се искат разходи за нея и за други разходи, за разпространението, за публикуването, популяризирането на фонда – и е, има и други заявления за парични средства. Съмнявам се дали това е необходимо. Трябва да се говори по този въпрос. По относно испанският въпрос, честно трябва да кажа, като погледна точните данни, бюджетната комисия е, неща, които е гласувала, това са нови неща. Искам да навлеза в е, това, но ние, аз знам, че ние сме ръководната комисия. Тоест бюджетната комисия, ако правилно разбирам, не може да одобри, без да получи от нас съответното ни становище. Нашата професионална компетентност не бива да я отстъпваме. Имаме сериозни опасения по тази 6-цифрена сума за комисията сега в, по време на третата година от съществуването на фонда за глобализация новите така че през следващите две седмици можем да говорим по този въпрос за окончателните преговори в комисията. Благодаря. Благодаря. Ще се занимаем с този въпрос. Няколко думи от мен. Напълно споделям становище на господин Котини, Панеда и Ескобар по въпроса. Относно интернет страницата и информацията за техническата помощ, тя вече е уредена в регламента с предложението от комисията в момента. Не е постигнат тавана. Хубаво е да имаме информация за фонда за глобализацията – Като си има предвид, че комисията спазва рамката на регламента, мисля, че ние трябва да дадем своето съгласие. Относно испанският случай, не сме навлезли в неговите подробности, но в светлината на съществуващата рамка Наистина бюджетната комисия все още не е взела решение, но е водила дискусия. Както обикновено ще се води диалог по тези въпроси. Аз самият съм от страна, където автомобилостроенето е важно. Моята страна не е подала никакви заявления за момента, но наистина съм съпричастен към проблемите в Испания. Има проблеми в автомобилостроенето по-настоящем. А що се отнася до цялостната дискусия, която водихме по фонда за глобализацията, Говорихме за изключването на някои хора, за съкръщаването в някои сектори на производството. Една от нашите задачи е да помогнем на съответните хора. Това касае и испанците. По принцип трябва да реагираме положително по този въпрос, но ще вземем окончателно решение на следващото заседание. Съгласен ли с това приключваме дискусията днес? Това бе последната точка от дневния ред. Следващото заседание, както знаете, ще е на 16 мисля, че ще разгледаме тази точка на това заседание. Комисарият Шпидла ще присъства на заседанието. То ще се проведе само сутринта. Освен господин Шпидлър ще дойде и друг гост и трябва да вземем окончателно решение по въпроса за фонда за глобализацията. Благодаря за проявеният интерес. Председателят благодаря на преводаческите екипи. Заседанието е закрито.